моля да вземете местата си. Also hiermit eröffne ich die heutige Sitzung und die, Koordinations die Koordinatoren beschließen. Откривам днешното заседание. Имаме да ви представим решенията на координаторите от вчера. Ако никой не възрази, до 3 часа ще ги водим за ще, ще ги броим за приети и започваме с гласуването. Започваме с самото гласуване по първия по първото становище. Първо обаче нека да видим кой е тук и кой гласува. Гласуването започва. Die Abstimmung ist geschlossen. Гласуването приключи. всичко е наред. Понякога имаме и приятни изненади в този живот. Единайсто изменение за против въздържали се отхвърля се. Дванайсто изменение за против, въздържали се и това пада. Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. И това изменение се отхвърля. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение и 17 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Приема се. И така с това приключваме. Сега а, гласуваме по цялото становище. Моля гласувайте електронно. СНД hat einen zu viel. имаме твърде много от социалистите и демократите с един повече. Glaube ich. Jetzt Also, jetzt ist gut. Also. Сега всичко е наред с поименното гласуване. Гласуването приключи. 44 са гласували, 36 за, 5 против и 3 въздържали се. Приемаме документа. Искам да благодаря на докладчика за доклада и сега отново по именно гласуване по законодателното предложение. Гласуването започва. Гласуването приключва. Четиридесет и четирима са гласували, 34 за, 7 против и 3 въздържали се. И сега трябва да гласуваме по преговорите с съвета. Отново ще гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Тридесет за, 7 против, 1 въздържал се и това се приема. И така стигаме до следващото гласуване. Става въпрос за сериозните нарушения във връзка с а, трафика. Първото изменение от НП и социалисти и демократи за самата резолюция. За, против, въздържали се. Нека проверим все пак с електронно гласуване. Моля, гласувайте сега. Гласуването започва. Край на гласуването. 31 за, 11, въздържали, 11 е, против и 2 въздържали се, така че а, това се приема и всички останали неща падат. И така, това беше гласуването за днес. Ще направим една кратка пауза, докато а, дойде колегата Булс. Yeah.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 Hm?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 Ja, wir kommen dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнения с комисар Виолета Булт, заедно с генералния директор на генерална дирекция Movement – Приветствам ги в нашата комисия. Също така искам да приветствам колеги от Австрия и а, господин Шмидт. Наистина е много вълнуващо е за първ път а, госпожа Булц идва при нас, след като беше назначена за комисар и сега й давам думата. Заповядайте. Добро утро на всички! Поздрави от целия ми екип. Чух, че вече нещата при вас са вълнуващи тази сутрин и надявам се, че ще продължим да работим по един много конструктивен начин. Наистина съм много щастлива, че имам възможност да направя представяне пред вас и да коментирам част от нещата, които се случиха през последните седмици. Наистина с Искрено сказвам, че за мен е удоволствие да съм тук и се надявам, че през следващите 5 години ще имаме ползотворно сътрудничество. Както вероятно се изпомняте, по време на изслушването тук, само преди 6 седмици, а на мен вече ми се струва, че е минала година, аз наистина обещах да работя в тясно сътрудничество с всички вас и е, нашия, моя екип и самата аз ще съм на ваше разположение, за да споделяме информация за дейностите, които са в моя ресор. А, мога да кажа, че в Страсбург имахме много полезни заседания и се надявам да продължим да работим по този начин. Защо? най-важната мотивация да се срещна с вас е, че така развиваме взаимното си доверие и разбираме, че се намираме на една и съща страна на барикадата. И времето, което инвестираме в подготовка на различни документи заедно, наистина води до тяхното успешно приключване. Защото много е жалко, че губим време за неща, които не успяваме да приключим успешно. И така, за това аз казвам, че съм много щастлива да приема днешната покана на господин Крамер и да дойда тук отново пред вас, за да разменим мнения, свързани с инвестиционния план, който беше прият миналата седмица от комисията, най-вече и най-вече ще говоря за неговите последици за транспортния сектор. Искам да изразя своята пълна подкрепа за пакета от 315 милиарда евро, които имат за цел да подпомогнат економическото развитие, растежа и заетостта. За да ви кажа какви са ползите за транспорта, нека отново направя препратка към трите ключови стълба, които са част от този фонд. Първо, Европей... нов Европейски фонд за стратегически инвестиции, т.е. пари. След това надежна проектна линия на разработване на проекти, с а, която а, се свързва с а, подкрепа за самите проекти след това. Знаем, че без добро подпомагане на проектите няма как да имаме добри проекти, така че втория стълб е наистина много важен, не само за самите проекти, но и за тази допълнителна програма за подпомагане. Трето, една амбициозна пътна карта, с която да се подобри инвестиционната среда. Знаете колко важно е това. Ако няма предвидима и стабилна регулаторна рамка, частните инвеститори не искат да участват, така че този трети стълб също е важен. Имаме пари, проекти и регулаторна рамка или регулаторна среда. Искам сега да се фокусирам върху тези три елемента, за да мога да подчертая тяхното особено значение за сектора на транспорта. Наистина се надявам, че ще мога да предам своя ентусиазъм и на вас. Инвестиционните нужди в сектора на транспорта са огромни. Според проучване по девете европейски коридора, повече от 75 милиарда евро са необходими като инвестиции всяка година. И това става въпрос само за коридорите, които са част от пътната мрежа ТНТ. Въпреки, че проекта за 315 милиарда евро звучи чудесно, ще трябва да се вложат още средства за бъдеще. Първо, инвестиционните нужди са особено необходими за по-екологичните начини на транспорт. Там, където говорим примерно за ЖП транспорт, трябва да се справим с задръстванията, особено по граници, за да имаме по-ефективна транспортна мрежа. Също така инсталирането на места за зареждане на електрически автомобили, както и използването на газ трябва да бъдат използвани, за да спрем този порочен цикъл и яйцето ли е първо или кокошката. След това Имаме проблеми с автомобилите, инфраструктурата и нуждите. Нуждата да направим нашите градове по-интелигентни трябва да бъдат разработени и освен това са много важни, много необходими инвестиции, за да може нашата система да стане интелигентна и да отговаря на нуждите на 21 век трябва да се опитаме по максимален начин да използваме системите на европейско ниво и да разработим такава транспортна система, която наистина да отговаря на нуждите на гражданите и също така на бизнеса. И така, Новия Европейски фонд за стратегическо, за стратегическо инвестиране е създаден заедно с Европейската инвестиционна банка е от изключително значение за транспорта. Той ще предостави нови възможности за финансиране на тези нужди, за които току-що говорих. Много е важно да се разбере, че той ще допълни, а няма да замени инструментите, които вече съществуват. Като, например, инструмента за свързване на Европа и различни заеми по Фонда за регионално развитие, където транспортният сектор е основният бенефициент. С възможност да отговори на риск в размер на 21 милиарда евро, той ще може да се насочи към по-рискови проекти от тези, които в момента се финансират от Европейска инвестиционна банка. Също така ще подпомогне финансирането на други типове инвестиции, които към момента нямат достъп до европейски грантове или имат само ограничен достъп. Става въпрос за неща, като например оборудване на превозните средства с чисти интелигентни транспортни системи, програмите СИЗАР и други, места за бързо зареждане на електрически коли и така нататък. Също така ще се концентрира на по-назрелите проекти, които ще започнат през следващите 3 години. Инструмента за свързване на Европа, който много от вас разработиха, ще използва нови инвестиционен фонд за, с неговите нови финансови инструменти. По този начин ще могат да се покрият по-широки рискове, да имаме по-силен ефект на лоста и да привлечем повече инвестиционен капитал, като съотношението е 1 към 15, а в някои случаи дори повече. И така, нека бъда ясна. 10% от бюджета за свързване на Европа, които са свързани с европейската гаранция, не водят до никакви изменения в приоритетите на мрежата ТНТ, както и на самия инструмент, който вие създадохте. Така че тук нямаме промени. С силен бюджет вече имаме достатъчно грантове, които са на разположение за проекти, които иначе не биха могли да бъдат финансирани. Например, основни а, проекти, трансгранични проекти и а, проблеми с мрежата по а, коридорите на ТНТ. От друга страна, Също така това ще помогне на държавите членки да изключат тези проекти, които сега могат да се финансират по новите инструменти от националните е, задължения и дефицит, тъй като гаранциите за частните инвестиции ще бъдат предоставени от Европейския съюз. И така, дами и господа, уважаеми колеги, нашия нов инвестиционен план не е свързан само с мобилизиране на допълнителни ресурси. Става въпрос и за това а, да набележим правилните проекти и да им дадем това, което им е необходимо, за да могат бързо да се осъществят. Това е един от най-основните, една от най- основните предизвикателства, пред които ще се изправим. Аз не се притеснявам за пари, притеснявам се по отношение на проектите. Предстои ни работа в това отношение. Трябва да набележим тези проекти, които отговарят на нашите три основни критерии. Първо, проекти, които дават ясна добавена стойност на ниво Европейски съюз, т.е. проекти, които подпомагат нашите европейски цели по отношение на интелигентна и чиста мобилност. Вчера чухме предложение за пакета за морско дело което беше наистина много вълнуващо и ни показва по какъв начин може да се създаде допълнителна стойност, когато се съберат всички знания, инфраструктура и усилия от страна на държавите членки. Надявам се, че ще има много повече такива проекти. След това економическо устойчиви а, проекти които водят до повишаване на социално-економическите фактори, т.е. увеличават заетостта. Искам тук да ви окоръжа. Нека създадем интелигентни работни места. Единственият начин това да се случи е да се подобряваме непрекъснато. И трето, проекти, които вече са достатъчно добре развити и могат да започнат да се изпълняват най-късно през следващите три години. И така, тези три основни критерия което са допълнителна стойност, социално-економически ползи и проекти, които могат да започнат в следващите три години. Това са трите критерия, за които говорих. Наистина съм уверена, че транспортният сектор може да предостави една добра един добър цикъл на разработване на проекти с социално-економически и финансови ползи. Ние не започваме от нулата, просто ускоряваме процеса и го рационализираме, когато става въпрос за разработване на транспортни проекти. Броя на проектите в областта на транспорта през следващите 3 години ще бъде над 100 милиарда евро инвестиции от страна на комисията. Става въпрос за пристанища, ЖП линии, подобряване на канали, магистрали и така нататък. Държавите членки вече са предоставили на Комисията и на Европейската инвестиционна банка списък с проекти, подбрани и съобразно тези три критерии, като голяма част от тях всъщност са свързани с транспортната инфраструктура. По инициатива на италианското председателство, така наречения доклад Кристоферсен, който утре ще бъде представен. Показвам ви го, за да знаете, че този документ наистина съществува. Да, този документ, този доклад също набелязва транспортни проекти по коридорите ТНТ, които са особено подходящи за новия стратегически фонд на Европейския съюз. Нека ви кажа няколко примера за такива проекти, които вече са набелязани от господин Кристоферсън, заедно с европейските координатори Карло Сечи и Курт Бодевик. Някои коридори и липсващи инфраструктурни връзки, също като, като например Балтийската ЖП линия между Варшава и Талин, достъп от, на ЖП транспорт към пристанището на Барселона или подобряване на инфраструктурата на канала Киел. Също така разработване на пристанищата, да речем, на Дъблин и Валета. Третата група включва градски транспортни проекти, Например, плана за мобилност в Брюксел, новата метролиния в покрайнините на Париж и инфраструктурата, с която подпомага използването на електрически коли в Чехия. Така че това засяга всички държави членки. И така, господин председател, уважаеми членове на комисията, дами и господа. Инвестиционният план представлява една истинска възможност, но ние трябва да бъдем внимателни и да гарантираме, че и публичните и частните инвестиции ще се осъществят само ако ние успеем да създадем правилната регулаторна рамка. И това е нашата работа. За да можем да привлечем инвеститорите, трябва да намалим демокрацията, да премахнем остарялите законодателни нормативни актове и да създадем нови, като сме сигурни, че те са максимално прости и ясни. И е, това е причината аз е, да е, бъда изключително дадена на инициативата Refit и на други инициативи, които имат оценки в отношение на техните економически, социални и екологични въздействия. Колегата ще говори за три основни... Колегата, извинявайте, миналия парламент... Миналия, миналата сряда пред парламента говори за три основни инициативи. Единно европейско ни... небе и инициативите Син Пояс. Тези неща са споменати като приоритети и в моето писмо, с което обяснявам с какво ще се занимавам през следващите няколко години. и четвъртия пакет за ЖП транспорта и СЕС-2 ще бъдат разгледани от транспортния съвет утре. Така че не мога да ви кажа какви ще са резултатите, но трябва ми вашата помощ, за да може съвета да започне преговорите с вас, за да може да завършим законодателните процеси до следващото лято. Надявам се, че тук ще можем да обединим своите усилия. И така, дами и господа, създаване на правилната регулаторна среда, както вече казах, е задача, отговорност на европейските институции, но също и на държавите членки. Това включва създаване на адекватна политика за таксуване по отношение на инфраструктурата, трябва да използваме принципите потребителя плажда и замърсителя плажда и трябва да можем тези приходи отново да ги реинвестираме в инфраструктурата, а знаем, че за съжаление това не се случва в много държави членки. В този контекст знам, че някои от членовете от, вашия комитет, от вашата комисия бих искали да, ми, да кажа дали съм за или против инициативата за заплащане а, използването на магистрали в Германия. Нека сега дам яснота по този въпрос, защото искам да се чуе и моето мнение. По този конкретен въпрос и а, въпреки схемите за таксуване на тежкотоварени МПС-та по директивата Евровинет, държавите членки не изпращат своите проекто закони на комисията. Поради тази причина комисията има право само да заеме официална позиция дали инициативата МАОТ на Германия всъщност за пътнически автомобили всъщност отговаря на европейските договори и, и, и това може да бъде казано след като а, тази политика, този законодателен бъде одобрен от немския парламент. Мога да кажа само следното, което са основни точки, подкрепени от комисията. Ние сме за принципа, че потребителя плаща и смятаме, че това трябва да бъде, този принцип трябва да се прилага в пълно съответствие с принципите на европейските договори, включително и принципа за недискриминация. Тук не може да има компромиси. Аз съм напълно сигурна, че немските власти ни разбират напълно. Разбира се, аз помолих службите на комисията да поддържат тясна връзка с колегите от Германия и да предоставят всичката помощ, която може да им е необходима. Както може би сте чули в новините, проведе се една много ползотворна среща с ресорния немски министр. И така, както казах и по-рано, аз съм ангажирана с това да работим заедно в дух на взаимно разбиране. И си отбелязвам какво гласувахте по-рано тази сутрин. Разбира се, ние получихме и а, информация за сериозните пътно-транспортни нарушения, свързани с безопасността на пътищата от моя предшественик. Знам, че този текст е обект на сериозни преговори между държавите членки вече две години и че комисията е направила всичко, което може да направи със своите правомощия и в... спазвайки правната рамка за момента. Разбира се, аз мога наново да разгледам това досие и да видя по какъв начин можем да отговорим на вашите притеснения. Но вие знаете, че основното предизвикателство за социалното законодателство не е липсата на това законодателство, а по-скоро изпълнението и прилагането на тези правила. Тоест, повече законодателни актове не означават по-добра практика. Както ще си спомните, аз вече по време на своето изслушване обещах да се занимавам с този проблем и да избегна възможността за различно тълкуване на регламентите. Поради тази причина за мен е доста впечатляващо да видя как отхвърляте предложение, което е свързано с по-добро правоприлагане и категоризация на съответните нарушения. Да, то може би е само частично решение, но все пак върви в правилната посока и поради тази причина вие можехте да го подкрепите. Разбира се, аз уважавам вашето мнение, начина по който гласувахте и надявам се ще продължим да работим заедно по този въпрос. Нека обаче ви кажа, винаги може да се подобри едно нещо. Така че, а, просто ви приканвам да не забравяте това. Винаги има възможност за подобряване. Господин председател, уважаеми членове на комисията, дами и господа. Бих искала да съм в състояние да се концентрирам скоро а, върху новите инициативи, за които говорих по време на изслушването си пред вас. Искам по решителен начин да подпомогна приоритетите, наблязани от председателя на комисията господин Юнкер в неговите политически указания – аз виждам, че транспорта може да подпомогне растежа и има много важен потенциал по отношение на създаването на заетост и работни места. Транспортният сектор е важен за свързване на нашите региони и може да ни помогне да преминем към енергийно ефективна и ниско въглеродна економика. Във всички мои инициативи основната цел ще бъде да покрия нуждите на пътниците, защото аз имам предвид нашите клиенти. Става въпрос за пътниците и също така за бизнеса. И разбира се, искам да създам условия, които да позволят разцвет на, на европейския транспортен сектор. Аз вярвам в важната роля на техническите и на нетехническите нововведения. Например, Пример за последното са нови бизнес модели, както и иновационни услуги. И от тази гледна точка проектът за интелигентни градове ще бъде приоритет за мен. Комисията ще финализира своята работна програма за 2015 година до средата на месец декември и аз с удоволствие ще дам информация на вашите координатори. За това по време на пленарното заседание през месец декември тази вечер аз заедно с господин Крамер ще участвам в обмен на, на мнения между колегията на комисарите и председателите на парламента по тази програма. Много ще се радвам, ако днешния, днешната размяна на мнения също ще може да подпомогне за оформянето на нашата програма за 2015 година, а също така в общ план и в, за оформяне на програмата през следващите ни 5 години. От месец вече аз се срещам с много заинтересовани страни в областта на транспорта, за да мога да създам солидни и полезни работни отношения с тях. Възнамерявам да продължа тази практика по време на целия си мандат, за да съм сигурна, че всички ние работим заедно по-добре и по-бързо в интерес на европейските граждани. Също така възнамерявам много често да посещавам държавите членки, за да видя по какъв начин Нашите решения тук в Брюксел оказват влияние върху тях и а, влияят върху ежедневния живот на гражданите. Ще ви приканят да се присъедините към мен, когато отида във вашите родни страни или пък някъде другаде. Надявам се, а, че наистина чухте от моя страна една искрена покана за сътрудничество и наистина очаквам с нетърпение да създадем заедно с вас една динамична и проактивна европейска транспортна система. Тази транспортна система трябва да може да служи за надежден механизъм който да покаже какво представлява успеха на единния европейски пазар. Благодаря ви много. Ja, vielen Dank, Frau Bulz, für den Vortrag. Благодаря, госпожо Болц. Благодаря за представането и за пожеланията за добро сътрудничество и аз искам да ги споделя, ние сме за това да си сътрудничим и с комисията, и с съвета в следващата пет години по преговорите за четвъртия законодателен пакет за железниците и други теми. Оптимистични сме, надяваме се, че ще постигнем добри резултати в защита на климата, създаване на добри работни места. Затова искахме да ви чуем днес. Благодаря ви, че се отзовахте. Благодаря за представането. Нека сега да е, преминем към първия кръг от е, въпроси. Ще дам думата първо на координаторите, но ако не ни стига времето, така че две минути ще е, е времето за всеки изказваш се. След това ще дам възможност на се изкажат и колегите от залата. Те ще имат по една минута. Първи оратор. Благодаря, господин председател. От името на групата на НП искам да приветствам госпожа Буч с първото и е, появяване е, на заседание на нашата комисия по транспорта. Вижте колко пълна е залата. Надяваме се, че ще можем да работим с вас и ще приемате и конструктивната ни критика. Няколко думи имам да кажа. Първо, финансовата гъвкавост в плана за инвестиции на господин Юнкер. Доколко съществува тази гъвкавост? Е, частният е, бизнес е готов да инвестира, но комисията също иска да бъде намесена и тогава съществува безпокойството, че ако се намеси частния бизнес, ще се изгубят възможностите за субсидии. Възможно ли е това да не стане? Второ, малки и средни предприятия. Според господин Юнкер, МСП могат да инвестират, но изискванията към тях са прекалено тежки. И после пътната такса. Никой в Европа не очаква или не се надява да се въведе единна европейска система за заплащане на а, възможността да се преминава по магистрали, но се надяваме че тези заплащания ще бъдат улеснени. Има начин да се направи това и се надявам, че ще следите отблизо какво прави немското правителство, защото би било много жалко да не се извърши съответния проект по достатъчно коректен начин. А за въздухоплаването, там се поставя въпроса за конкуренцията от трети страни. Може ли да коментирате нещо? Какво възнамерявате по този въпрос? Ние се надяваме нашата въздухоплавателна индустрия да се задържи. Следващия оратор от името на социалистите и демократите също добре дошла в нашата комисия. Пожелаваме ви успех за следващите 5 години. Надявам се, че ще постигнем успехи съвместно. Имам няколко въпроса към вас. Знам, че не е най-любимата ви тема планираното въвеждане на заплащане за преминаване през е, пътищата на Германия, но излезе вчера едно проучване, в което показва, че а, е, шофьорите в Германия ще плащат повече по тази система. Тоест немските шофьори. И че е, за сега като че ли е, ще се откажете от проекта, от текста. Не знам, че вие не сте а, е, особен поддръжник. Германия се опитва да въведе две системи. Първо, само за Германия да се намали националния пътен данък кои, което ще компенсира немските граждани, които ще заплащат съответната пътна такса и отделна система за заплащане на преминаването по пътищата. Смятате ли, че това е справедливо и в съответствие с европейското законодателство? Вие също така коментирате, че сте против социалния дъмпинг, но какви законодателни предпо... предложения имате в, тъс, е, в този смисъл? А сега по плана, представен от господин Юнкер на комисията за 10, така, по 10 му точки, там транспорта изобщо не се споменава. Така че какво смята да прави комисията, след като въобще не фигурира транспорта? Добре дошла от името на ЕКР. Вие много добре описахте трите стълба и е, какво се предвижда да се върши с е, тези над 300 милиарда евро. Ние тук от много години работим по инструмента за свързване на Европа и други, е, за да може да се изпълняват и целите на сближаването – за да има връзки между периферията на Европа и центъра. Та, от теоретическа гледна точка всичко, което обяснихте е много добре. Но в края на краищата като че ли се създава повече инфраструктура в по-гъсто концентрираните от към население области, отколкото в по-периферните райони. Ще има ли възможност да се инвестира в по-рискови проекти, където пък потенциално възвръщаемостта може да е по-голяма? Сега се създава един е, нов е, фонд, е, който 10% от средствата отиват в него. Там също се поемат рискове, но има ли, има ли ограничения спрямо средствата, които ще отидат за инфраструктурни транспортни проекти? Доста големи суми ще отидат в тези нови фондове. Затова е изключително важно за много членове на нашата комисия да, да знаем това. Е, бих говорил и по въпроса за социалния дъмпинг, но може би по-късно. Гизина Майснер. Благодаря. Господи, госпожо комисар, благодаря, че е, дойдохте тук да ни представите своите планове. Като че ли господин Юнкер трябва да се получи от вас, че нищо не може да, сложи, да се случи без транспорта. В края на краищата една добре управлявана система на транспорт е кръвоносната система на индустрията в Европа. Така че за мен е шокиращо, че в този план от 10 точки не се споменава транспорта. Искам да коментирам вашите думи за пакета за инвестиции и възможността за по-добре финансиране. Казвате, че може би на страните членки няма нужда изобщо да инвестират в подобни проекти. Какво означава това? Че ще се използват само европейски пари и пари от частния сектор? Изграждане на пътища ще може ли да се финансира? Знам, че водни пътища и ЖП линии е, влизат в там, но пътният транспорт е също важен. Второ, заплащането на а, такси за преминаване през германските пътища. Знам, че Германия възнамерява това, но в края на краищата а, принципа а, замърсителят плаща трябва да се прилага повсеместно. Тези, които използват автомобили, трябва да заплащат за замърсяването. Какво е вашето мнение? И накрая, вие предлагате да се присъединим към вас в визитите ви в страните членки. Смятам, че е изключително важно действително да си сътрудничим, за да упражняваме натиск върху страните да извършват определени проекти. Ако ще пътувате в Германия, може ли да ме вземете мен? Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. С нетърпение очакваме вашето сътрудничество тук с нашата комисия, с парламента, а и с моята страна, ако е възможно. Много с голям интерес и слушах вашите приоритети за разгръщане на транспортната политика в Европа по един по-последователен начин – какво очаквате вие от Европейския парламент в това отношение? С ентусиазъм приветствам идеята европейската транспортна система да бъде и по-екологосъобразна, и по-ефективна, и по-свързана. Но борбата с за запазване на околната среда и с климатичните промени ще бъде основен момент в близко бъдеще и аз не смятам, че действаме достатъчно енергично. След като а, се постигне споразумението а, по а, за борбата с климата, знам, че вниманието ще се обърне към съвсем други области – а едни интелигантни, екологосъобразни политики за транспорта могат да създадат много по-добре добра околна среда и по-добри работни места. Как ще можем да се възползваме от тези възможности и вие възнамерявате ли да направите нещо по този въпрос? Карима Дали. Благодаря. Добър ден, госпожо комисар. Добре дошла в нашата комисия. Съвсем конкретно искам да попитам какво възнамерявате да предприемете достатъчно бързо да се интегрира политиката на транспорта в е, е, срещата на върха за климата и страните КОП. Знаете, че в Лима ще има конференция, но също така ще е, има такава и в Париж. И ние имаме като комисия своята роля в тази конференция на страните подписали конвенцията. Какво смятате да правите вие? Знаем, че в момента се използва в огромна степен петрола и ние трябва да работиме за намаляване на потреблението, защото той има своите отражения върху околната среда и климата. Можете ли да ни дадете конкретни подробности за, а, възнамер... за намеренията ви? Не говорихте нищо конкретно за въздухоплаването и съответните емисии от него. Смятате ли евентуално да се въведе някаква система на данъчно облагане? И като става дума за замърсяване, знаем, че въпросът за дизела е приоритетен. Споменахте плана Юнкер за инвестиции над 300 милиарда. Говорите за проекти, които не са достатъчно полезни, е, но е, мога да кажа, че не може да се търсят само економически ползи от някои проекти, защото има такива, които са свързани с създаване на заетост. Примерно, как е, възнамерявате да се намалят е, вредностите от е, транспорта? В момента не коментирахте нищо по този въпрос. Tack ordförande och välkommen hit fru Bulk. Jag skulle vilja börja med att jag skulle vilja se att vi... Благодаря. Добре дошла, госпожо Булк. Притесняваме се от това, което всъщност не работи по законодателството, каботаж и други теми. В моята страна, Швеция, сме наложили ограничение от максимум 7 работни дни. Но големите транспортни фирми които осъществяват транспорт между Швеция и Дания, успяват да заобиколят тези ограничения. И използват и шофьори, които работят за по 500 евро на месец, като шофират по цял ден, без прекъсване цял месец. Това е един нов модерен вариант на робство. те нямат възможност дори да вземат е, душ по пътя. Нещо трябва да се направи по този въпрос. После фалшивите шофьорски книжки. Огромен проблем. Е, в Швеция за също 10 000 евро ще си получите такава книжка, ако искате да станете професионален е, е, тоест, 10 000 евро струва е, обучението за професионален шофьор, но на интернет можете да си купите фалшива книжка за 400 евро. Може ли нещо да се направи по въпрос? Това е първия тур от въпроси. Приключвам с изказванията за сега. След това ще дам думата на колегите за следващия тур. Благодаря ви много. Радвам се наистина, че всички сме съпричастни към тази тема и сте загрижени. Казах в края на своето изказване, че това е двигателя за европейския пазар и основен двигател на растежа и работните места. Наша е отговорността да си свършим добре работата през едните години. Позволете сега да се опитам да, да отговоря на всички въпроси и притеснения. Моят колега тук много ми помагаше да не пропусна някой от въпросите, но ако съм го сторила, моля да ми припомните. На място. Имаше няколко позовавания на тези 300 милиарда средства по пакета. А, няколко депутати се изказаха по въпроса. Това, което аз мога да кажа е, че тези 350 милиарда няма да бъдат отнети от друга, други програми. Механизма е друг. Имаме 10% от проектите за свързване на Европа, а, за да привлечем средства и очакваме инвестиции около 100 милиарда, но това е само от проекти, които са готови. В общността, която работи по свързването на Европа, има достатъчно финансови средства. Разбира се, остава доста несвършена работа. По тази причина смятам, че транспортът ще извлече максимални ползи. Имаме право да получим една трета от целия бюджет по фонда. И въпреки, че вие споменахте плана на Юнкер, в който транспорта изрично не е опоменат, ние се появяваме в създаването на работни места, растежа, инвестициите, регулаторната рамка. Навсякъде транспорта играе основна роля. Може би трябва изрично да бъде опоменат някъде, но ще видим аз какво мога да направя по този въпрос. Няма обаче никакво съмнение, че а, ние а, говорим много ясно по темата и ако погледнете Фейсбук и Твитър, ще видите, че ние сме най-активната група и се опитваме да осведомим хората за това, което вършим, как го вършим и какви биха били ползите от нашата дейност. Когато казвам нашата, имам предвид всички от нас, които се занимаваме с транспорта. Това е наше общо дело. И така, сега конкретните въпроси. Знаете, че през следващите месеци много важна работа ще бъде свършена по този проект за 300 милиарда. Ще привличаме обществена подкрепа, ще надграждаме на доверието, ще се опитаме да се превърнем в привлекателна цел за инвеститорите едва сега започваме и разчитаме на вашата помощ. Възползвам се от случая да ви кажа, че имаме друг механизъм и господин Силе ме попита за това. Имаме кохезионните фондове. Тези фондове за сближаване не са освоени на този етап. Така че имаме а, механизмите за периода 2014-2020 целево за транспорт и в голяма степен те наистина са посветени на транспорта. Не разполагам с точна цифра, но имаме а, около милиард и 200 милиона за зелено развитие и голяма част от тези средства са предвидени за транспорт. Имаме и други механизми, класическите заеми от Европейската инвестиционна банка. Този механизъм ще бъде наличен. Сигурно сте чули и за новия механизъм за дългосрочно инвестиране в проекти, за устойчиви дълготрайни проекти. Ето ви друг механизъм. Обсъждаме различни механизъм за, механизми за този вид проекти и тези 350 милиарда, които са във фонда, ще бъдат използвани само за проекти, които могат да започнат след 3 години, които са на а, зрял етап от развитието си и ще привличат инвестиции инвестиции. Ако изградим доверие, инвеститорите ще влагат средства. Това обаче няма да се получи автоматично, се налага да поработим за него. не би трябвало да използвам толкова много време, но минавам на въпроса за въздухоплаването и за конкуренцията. Комисията а, започна диалог с различните региони. Споменахте международните договори. Аз имах предвид авиопревозвачите в залива. Всъщност целта е да се подобри прозрачността, мерките за защита и благодарение на това да гарантираме лоялна конкуренция. Имаше второ заседание през октомври по линия на диалога с залива тук в Брюксел. Започнахме диалог за лоялната конкуренция. Предприемани са стъпки, ние продължаваме с преговорите и разговорите и съвместно бе разработена програма за създаване на целева работна група за лоялната конкуренция и очакваме през март 2015 да продължим с следващия а, кръг от разговорите работим за открито небе, работим по други теми, свързани с отношенията с Русия. Там трябва да изчакаме политическите решения, но ние сме готови в момента, в който се подобри политическото положение, можем да се задействаме и да постигнем някакви договорености за въздухоплаването. Няколко въпроса ми бяха зададени а, също така за обособяването на винетните плащания, на таксите за преминаване. Трудно ми е тук да кажа нещо. Надявам се да се отнесете с разбиране. Не разполагам с документ. И всичко са различни състои от коментари от различни хора министър, който обясни, но аз казвам, искам да видя нещо готово. Единствената позиция, която мога да заема е да казвам нямам коментар, докато не видя документи. Много внимателно ще следим процесите. Имаме официален диалог с немските колеги. Непрекъснато предлагаме помощ за да сме сигурни, че няма да се налага да предприемаме каквито и да било правни действия. Аз не желая това да го направя, но аз се явявам а, пазител на а, основния акт на Съюза. Това няма да бъде мое лично решение. Разбира се, ще се консултирам с правната служба. Приключихме ли председателя? Ако говорите толкова дълго, ще трябва да останете повече. Въпросите са 25 и всички очакват отговори. Добре, нека кажа няколко а, думи за екосъобразността. Аз съм поела ангажимент по тази програма и бях шокирана, когато се подготвях за изслушването и видях, че 93 или 25% от енергията, която се ползва в Европа, идва от нефта и би трябвало да занижим зависимостта от ползването на нефт, да занижим също така емисиите от въглероден диоксид. Вече работим по този въпрос. Не бих искала да а, преждевременно да споделям нашите виждания тук, но скоро ще ви осведомя за това и се надявам вие да ни подкрепите. След това имахме няколко въпроса, свързани с а, а, външните а, разходи. Заставаме за това тези разходи да бъдат приобщени към формирането и ценообразуването. Имаме някои признаци от държавите членки, че това вече се прави. Това е окоръжаващо. Проследим моделите, които се използват, резултатите и надяваме се това да се превърне в обща практика. Хубаво е да има прозрачност и включване при спадане на тези външни разходи. На следващото място ставаше дума за конференцията на страните по рамковата конвенция на ОНЕ през 2015 година. Това е в правомощията на заместник-председателя, но в момента, в който обединим мненията си, ще ви информираме това в хода на едно неофициално обсъждане, за да имаме общи виждания по въпросите. Бих искала също така а, да се обърна и към въпроса за инвеститорите от трети страни. трябва тук да кажа, че те са добре дошли да се присъединят към вложенията в инфраструктурата, къде, как и при какви а, условия и ред. Това първа трябва да го уточним. Според последните изчисления 700 милиарда евро ще ни трябват въобще за модернизиране на транспортната инфраструктура. Това е последица от лошото отношение и нагласи в миналото. Самостоятелно няма да можем да се справим, затова ще трябва да приканим за участие инвеститори от другаде. Имаше въпроси от депутат Лундгрен. Ставаше дума за социалния дампинг. Твърдо заемам позицията, която изложих и по време на изслушването. Социалния дампинг и подобни практики наистина се свеждат до експлоатация на шофьорите и убиват конкуренцията. Това се случва е, в е, покрайнините, сивите зони на економиката. А, не, че не можем нищо да предприемем, но трябва да положим усилия регулаторните разпоредби да бъдат спазвани. Трябва да се позоваваме на тях, да прибягваме до тях – Съответствието обаче е задължение на всички действащи лица в транспортния сектор, не само на комисията. Това е споделена отговорност и тя пада особено на раменете на държавите членки. И тук аз ще призова за оказване на подкрепа, така щото държавите членки да са искрени в този си ангажимент и тук ще се нуждая от вашата помощ, тъй като сами ние няма да можем да се справим. Няма никакво съмнение, че непрекъснато ще а, призовавам за спазване на онова, което е договорено. Още няколко минути мога да остана. Много ми се искаше да отговоря на всички въпроси председателя. Имаме още въпроси. Сега втори кръг. Госпожа Фостер има една минута на разположение. Няколко коментара ще направя докато нямаме ангажираност в определени сектори, няма да имаме истински пазар и частните инвеститори смятат, че могат да се конкурират добре, те ще работят по-ефикасно и без тях не можем да имаме лоялна конкуренция. Що се отнася до растежа и работните места, по мое мнение, комисарят по транспорта има важни задължения по екологията и заетостта. Това са въпроси, които трябва да бъдат взети предвид, но имаме и други комисари, които наистина отговарят за това и други комисии в парламента. Тук се приобщавам към казаното от колегата за финансирането. Разочарована съм, защото ако искате да разрешите въпросите, аз съм от Ирландия и 40% от хората всъщност инвеститорите идват от Обединеното кралство, така че Що се отнася до въздухоплаването, САР, въздушния трафик, открито небе, тук става дума за една огромна инфраструктура. Разбира се, и другите области са важни, но се надявам, че следващия път ще разполагате с по-актуална информация. Обедене съм, че имаме за какво да говорим заедно и много ви благодаря, че днес сте с нас. Благодаря. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Добре дошли в истинския свят на това изслушване. По време на изслушването говорихме общи неща, сега минаваме към конкретиката. Германия попита за техните пътни такси, Испания има огромни очаквания а, от а, плана на Юнкер. Надяваме се, че това няма да е само една пожелателна програма. Има няколко неща, които могат да допринесат допълнителна изгода. Испания би искала да се измъкне от трудното положение с заедостта, в което се намира. Но какво можете да кажете за тези жизнено важни проекти, внесени от Испания? а, става дума за държавно участие, което няма да вземе предвид дефицита и това е много важно за една страна като моята, която се опитва да изпълнява и да се съобразява с условията. Благодаря, господин Ван Бален. Благодаря, господин председателю. Добре дошла, госпожо. Следващият път мисля, че трябва да предвидим повече време в дневния ред, тъй като е изключително трудно да се справите и вие. Вие споменахте вашите командировки през 2015 година. Бих казал, че ще е хубаво да се съсредоточите върху работата на тежкотоварния а, превоз. Споменахте и социалния дъмпинг и лоялната конкуренция. Според мен на първо място в списъка си с задачи трябва да а, сложите затрудненията в а, економиката и приоритетите си. Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла при нас. Ние виждаме нова динамика, във ваше лице е един катализатор за транспортния сектор. По отношение на наземния транспорт обаче, ние имаме сериозни проблеми с безопасността, социалния дъмпинг, който вече беше споменат, а също така имаме и проблеми, които са свързани не само с шофьорите, но и с техническите аспекти, всичко свързано с околната среда, например. Бихме искали всичко да се фокусира върху транспорта. Смятате ли да окрупните всичките си усилия, да речем не, не агенция, но а, нещо, което позволява да се справим с дефицитите през граница, да речем по отношение на презграничния транспорт на тежкотоварни автомобили. Имате ли нещо, което може да направите, което е във вашите правомощия? Следващия оратор, благодаря госпожо комисар. Много ни окоръжават вашите отговори. Три коментара имам. Първо, четвъртия пакет за железниците. Давате ни е, полъх на оптимизъм. Но ако политическата воля не направи нищо от тук до лятото, какво ще направите по чисто техническите въпроси, които до момента са доста напреднали? А що се отнася до инвестициите за транспорт и плана Юнкер, аз също много удовлетворено останах от вашия отговор, че не се очаква да се изключат <clears throat> тази тема и съответно участието на страните членки. Какво се очаква като нови суми, за да се стигне до този е, тази обща цифра от над 300 милиарда. Благодаря, Изабела Дюмонт. президенте. Анкио, бенвенуто ала Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам комисар Булт. Има няколко неща, за, което искаме, за които искам да поговоря. Говорихте за плана на господин Юнкер. Възможно ли е да получим малко по-подробна информация за начина по който комисията ще подбира тези експерти, както и крайните срокове за изпълнение на, а, на тези проекти. След това каботажа, това е с отрицателно въздействие върху всички държави членки и не знам дали има някакви проучвания, за да видите какви са въздействията на настоящата директива, за да може максимално бързо да се направи предложение за промяна. Благодаря, казва председателя Мариана Светлини. Благодаря. Добро утро, госпожо комисар. Пожелавам ви успех. Един въпрос за механизма за свързване на Европа и неговото взаимоотношение с инвестиционния план, предложен от господин Юнкер, 300 милиарда. Необходима ни е яснота по отношение на това как 8 от 16 милиарда и тези 3 милиарда, за които се говорят, са значителна сума. Надявам се, че те няма да бъдат отделени от други области за финансиране по механизма за свързване на Европа и все пак не всички инвестиции имат една и съща норма на възвръщаемост, защото ако се вземат 3 милиарда от плана за безопасността и се надяваме те да бъдат заменени с частни инвестиции. Това не е задължително да се случи, защото обикновено се търсят краткосрочни инвестиции. Така че искам просто да подчертая този проблем. Благодаря, Марком Спип. Благодаря много, госпожо комисар. Аз ще бъда пределно кратък. Споменахте изискванията за новите проекти, да имат добавена стойност, да бъдат готови за изпълнение. И нещата, които искаме да постигнем с механизма за свързване на Европа, са точно същите. Вече имаше търгове, свързани с инициативата Механизъм за свързване на Европа. Имаше подадени проекти от държавите членки. И се интересувам по какъв начин те ще бъдат приключени тези търгове, които тъкат в момента и как са съвместими те с новия механизъм. Следващия говорител. Благодаря на председателя, благодаря и на комисаря за презентацията. Когато ще говор... Кога ще говорите а, пред парламента за модификация на механизма за свързване на Европа? Защото сумите са различни. След това говорим за списък с проекти и е, за това за какво са предназначени. За ЖП транспорт сега ни представяте списък с, с проекти и струва ми се, че вие или по-точно комисията трябва да представи всички проекти, за които има интерес от страна на държавите членки. На нас ни е необходима прозрачност, а вие споменавате други проекти, по-различни от тези, по които ние взехме решение в нормативния акт. Така че, според мен, вие трябва да се изправите пред парламента и да ни разкажете повече за измененията в регламента. Благодаря. Ала Сенда. Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Искам да изразя нашите притеснения във връзка с тези 30 милиарда евро във всички проекти. Знаем програмата на господин Нюркер, но има сериозни рискове, които представляват промени в регулаторната рамка. Надяваме се на подобрения. Имам въпрос за изключване от публичните дългове. Вие не говорите за цялата ставка на съфинансиране, а за 10%. Това е от изключително значение предоставихте списък списък с проекти на съвета, но през месец феврари приключва приключва тръжната процедура, така че искам да знам това приключено ли е. Или до 26 феврари ще приемате проекти и след това да ги подпомагате. Кой обаче ще направи оценка за допълнителна а, стойност на европейско ниво, създаване на, на заетост и така нататък. Господин Иво Белет, благодаря много, господин председател. Госпожо комисар, аз съм тук в централната част на залата. Първото нещо, за което ще говоря е социалния дъмпинг и други колеги като Ван Дален говореха за това. Това приоритетен въпрос за вас ли е? Готова ли сте да се изправите срещу него? И а, заедно с госпожа Тайсен това да бъде приоритет за вас. След това въпросът ми е свързан с четвъртия пакет. Знаете, че за момента нещата са замразени, защото всички ние чакаме да получим повече яснота по отношение на указанията за държавна помощ от страна на комисията. Вашия колега, който се занимава с областта на конкуренцията, как ще работим по това досие и какъв е графика, който сте набелязали. Благодаря много. Даниела Алудо. Благодаря. Добро утро, госпожо комисар. Искам да кажа, че не споделяме ентусиазма за плана на господин Юнкер, защото това е една финансова операция, която е доста съмнителна, парите ги няма, гаранциите не са ни напълно убедителни толкова лесно е да се увеличат парите, но а, защо трябваше да изчакаме 7 години криза, за да направим нещо? Това можете да го предадете на господин Юнкер. Сега се връщаме към транспорта, да се отдаде приоритет на тези проекти, които имат добра норма на възвръщаемост от гледна точка на социално-економическите им въздействия. Видяхме, че тези проекти всъщност няма социално-економически ползи, например в Торино, в области, които, са, които западат. По какъв начин ще работите? Благодаря, Матис фон Мителбург. Госпожо Булц, аз очаквам съдърпение съвместната ни работа през следващите години. Наистина предизвикателствата са огромни. Искам да насоча вниманието ви към конкретен момент, свързан с новите финансови инструменти. Вчера беше проведена дискусия и получихме обяснение от вашите служби за предварителната оценка на възможното използване на финансовите инструменти в механизма за свързване на Европа видяхме много интересен план, който надяваме се ще доведе до растеж. Но въпросът ми е по какъв начин можем да гарантираме, че нуждите, конкретните проектни нужди ще са на лице тогава, когато се използват финансовите инструменти. Т.е. как можем да избегнем варианта, в който проекта изглежда чудесен, като проектна рамка, но е твърде сложен за отделни проекти. Това може да се окаже проблем при нови проекти в областта на местния транспорт. Благодаря следващия говорител. Госпожо комисар, искам да ви поканя в Обединеното кралство като представител от Лондон. Искам да ви поканя при нас, да, ни, да видите какво още може да направим по отношение на градската мобилност. Искам да говоря обаче за безопасност безопасността. Вие говорите за това по време на изслужването, но според мен не е достатъчно. Една пета от смъртните случаи в, Европейския съюз са происшествия с пешеходци. По какъв начин можем да се справим с мораториума върху необходимото законодателство, което води до все повече и повече смъртни случаи при пешеходците и при мотористите. Определено трябва да имаме технически изменения при тежкотоварните автомобили, за да можем да се справим с това. Лейбаристската партия ще работи по този въпрос. Не можем да позволим държавите членки просто да обръщат гръб на този проблем, защото а, има много, които загубиха близки хора по този начин. Благодаря много, господин председател. Искам да приветствам госпожа Болц. Имам два въпроса. Първият е свързан с каботажа в Полша. Ние имаме 25% от каботаж na możliwości wykonywania przewozów kabotażowych na swoim terytorium. И имаме проблема Франция, Белгия иска да забрани това и Франция всъщност иска и изменение на регламента, така че как ще хармонизираме социалната нормативна рамка и вие въобще виждате ли необходимост от такива изменения? Друг въпрос – свързан с регламента за работното време и свободното време за водачите на тежкотоварни автомобили. Наскоро това беше взето предвид и се изпълнява в Франция и Белгия. И във връзка с механизма за свързване на Европа, председателя прекъсва следващия говорител. Добре дошла, госпожо комисар. Надявам се, че по време на нашето петгодишно сътрудничество ще работим е, добре. Ето тук съм добър ден отново. Първо искам да коментирам, че това, което очаквам от вас, вие сте жена с е, много сила, идвате от бизнеса, Очаквам да сложите приоритет на инвестициите в инфраструктурата, защото това създава економически растеж и работни места. Така че е, в това отношение е, инфраструктурата трябва да бъде приоритетна в плана Юнкер. А също какво планирате за източни, в страните от източна Европа? Там също има нужда от много допълнителна работа. Ако желаете, добре дошла сте да видите какво се случва в Румъния, например. А също така е необходимо периферните райони да имат много добра възможност за свързване с останалата част от Европа, защото само по този начин може да се развива туризма там. Благодаря много, госпожа Клаудия Шмидт. Благодаря много, госпожо комисар. По време на вашето изслушване казахте, че нямате намерение да правите преглед и да променяте бялата книга. Още ли сте на това становище? И след това граничните, граничните летища има промени, загуба на полети до тези гранични региони и ми се струва как ми се, ми се вижда интересно как точно бихте могли да подобрите състоянието на тези летища. И след това въпрос не от германска перспектива, как ще помогнат хармонизацията на винетните такси и таксите за пътища на европейско ниво. Следващия говорител. Благодаря. Искам да подкрепя това, което вече казаха колегите. Не смятате ли, че има прекомерно акцентиране на въпроса, свързан с градската мобилност. Голяма част от европейските граждани е, живеят в такива региони. Говорихме за големи проблеми. Фокусираме се върху неща, свързани с, с замърсяването, а не се намесваме там, където е от изключително значение да се намесим. много повече внимание се отделя на транснационалните проекти, а не на градските области. И ми се струва, че плана Юнкер не работи с реалността. Говорим за гъвкавост, и за национални, национално подпомагане. Госпожа Симон. Добре дошла, госпожо комисар. Дали участвате в инициативата на Обединеното кралство? Дали я следите? Става въпрос за инсталирането на повече камери Знаете ли, че това е против желанието на повечето граждани и бизнеси в Обединеното кралство? Също така вие казахте, че не се притеснявате за пари, а само за проектите. Притеснявам се, че така лекомислено се отнасяте към парите на данакоплатеца. Последния път в областта на транспорта имаше много големи финансови грешки в сравнение с други области. Ян Нилсен. Eh, Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Искам много да ви благодаря за това, че ни поканихте да пътуваме заедно с вас до държавите членки. Ние можем да помогнем на вас, вие на нас и заедно да упражним натиск върху правителството да инвестират в инфраструктурата. Имам обаче и друго а, предложение към вас. Слушайте работодателите. Социалният дъмпинг не е малък проблем в този сектор, защото води до нелоялна конкуренция, която ден след ден се вижда из целия Европейски съюз. Трябва да сме сигурни, че транспортните министри работят за да се справят с това, а и вие също. Дитер Кор. Е, Благодаря, госпожо комисар. Най-добри пожелания за успех е, имате от мен. Вие говорите, че трябва да се създаде мрежа от е, възможности за складови услуги, ще има ли също хармонизиране на разпоредбите за автомобилите и шофьорските книжки? Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Първия въпрос. Какви са най-важните проекти в източните коридори. Става дума за инфраструктурни проекти за връзки с Централна Европа. Смятате ли, че ще има достатъчно предварително финансиране? Ще има ли намаляване на националните вноски в инфраструктурни проекти в страните, които са застегнати от засегнати от кризата. Благодаря. Казахте, че не можете да коментирате много заплащането плащането с тип винетки в е, Германия, но смятате ли, че е така социално оправдано всеки да плаща еднаква такса или различна такса? После, ако се въведе подобно заплащане и се намали е, данъка за колите в Германия, това дискриминация ли е? Имаше мнение по този въпрос. 2004 е, също се коментира този въпрос е, с определени мнения и смятате ли, че те са все още валидни в 2014? И за изграждането, примерно, на а, път, който свързва Германия с а, Роков, вече се изминаха три години после свързването с Алпите. В а, някои случаи просто липсва трансгранична инфраструктура и тя липсва още от а, времето на войната. I think I will have to come to this uh, TRAN committee more often. Мисля, че ще трябва да идвам в вашата комисия по-често. Толкова много въпроси и много малко време за отговор. Нека да се опитам съвсем набързо да отговоря. Okay, they say 10 minutes. I will try to... 10 минути, доколкото разбирам, ми давате. Може би няма да се вместя в тях, но бързо ще се опитам да отговоря и се надявам поне да ви удовлетворя до толкова, че да ме поканите отново. За тези 300 милиарда толкова много въпроса се зададоха. Нека да кажа сега. Аз е, лично е, не. Е, имам много положително и здраво отношение към парите. И сега, когато става дума за частни пари, е, има предостатъчно пари, които очакват да намерят възможност за инвестиция някъде. И именно това е ключовата мотивация за създаване на този фонд. После питате защо сега. Ами, добър въпрос, но всичко се случва, когато времето е назряло. Може би и преди това е имало идеи за това, но може би и хората не са се осмелявали да направят стъпката или да го предложат. Много иновативна е тази идея, много, много смела стъпка. Но за мен е изключително смела, за да може да се създава растеж в Европа. Няма други механизми. Ние продължаваме да ги търсим, но всъщност ни трябва растеж, иначе ще си останем една европейска бабичка, която чака в креслото да и да донесат чай. Но аз не искам такава да бъде Европа. Трябва да правим всичко, за да си да създаваме иновации, да даваме принос в световната економика, да действаме ефективно. Сега, набързо през основните въпроси, ако мога да мина. Госпожа Фостер за въздухоплаването. Сигурно сте чули вече. Въздухоплаването не е имало стратегически документ на европейско ниво. Сега вече сме в процес на изготвяне на такъв не казвам, че ще свършим следващата година. Моята покана е да дадете своя принос, за да имаме един стратегически документ, за да можем след това да очертаем и кое е от индустрията е необходимо да получи подкрепа, за да бъде конкурентно способна на световно ниво. И от консултациите с, заинтересуваните страни стана ясно, че най-много заинтересувани в моят ресор са представителите на въздухоплаването, така че трябва да се разговаря с тях. Господин Ван Дален. Надявам се, че ще има добро споразумение между съвета и парламента. Знам, че по време на италианското председателство това беше проблем. Определено, аз съм готова да посреднича. Надявам... И ние определено искаме да има такова споразумение. Четвъртия пакет за железниците. Обедена съм, че съвета ще постигне напредък. Знаем, че имаме затруднения. Още изостава едно от законодателните предложения. Не искам техническата част на преговорите да изостава или да бъде спряна. Тя трябва да си продължи но а, трябва да предвижваме и политическия стълб, защото абсолютно важно е те, техническия и политическия, да вървят заедно. Аз не съм инженер, знам, че технологията обаче съществува, просто няма бизнес механизмите да използват тази технология. За това ще отделя всички необходими усилия, за да могат и двете части да се развиват. А ако това не стане, ми ще направим съответните корекции, но за момента ще правим всичко необходимо, за да прокараме пакета, четвъртия пакет от законодателни предложения за железниците. Това е което мога да кажа. Говорихте, че имате притеснения за механизма за свързване на Европа. Комисията ще продължи да има водеща роля в избора на проекти по този механизъм. Аз не смятам, че трябва да бъде ревизиран механизма, поне не за сега. Но знаете как се развиват нещата. Винаги открито, прозрачно ще съм във връзка с вас и ще видим какво ще донесе бъдещето. За момента не смятам, че има нужда да се правят каквито и да било ревизии или преразглеждане. Нищо няма да бъде отнето за да, само по себе си. Просто някои от проектите, които са готови да бъдат финансирани с по- амбициозни е, финансови е, цели могат да бъдат финансирани. А и по-рискови проекти, които до сега не можеха да бъдат финансирани по механизма за свързане на Европа, сега ще имат възможност да бъдат финансирани. И е, Предложенията за нови проекти ще бъдат приемани през април, но те в никакъв случай няма да отнемат нищо от вече съществуващите проекти и финансиране за механизма за свързване на Европа. Както казах, ще бъда открита, ще бъда прозрачна, нищо не крия от вас. Ако смятате, че нещо е останало скрито, пишете ми. Тук имам колега, който отговаря специално за доброто сътрудничество с вас. Така че ако вие е, не сте удовлетворени, обръщайте се към него. Говорихте нееднократно за този пакет за 3 милиарда. Да, 3 милиарда 300 милиона са отделени вече за механизма за свързване на Европа, но то е с цел да бъдат привлечени и други инвестиции. Казах, има е, потенциално проекти, които могат да създадат съотношение на, инве... на привлечени средства едно към 15. За... И ако няма интерес за инвестиране, трябва да си зададем въпроса, има ли смисъл да даваме и парите на денокоплатците за подобни проекти. Но се надявам, че ще има достатъчно проекти, които да са интересни и за пазарите, така да развълнуват бизнес. И както казах, няма да се пипат кохесионните фондове. Там ще си върват други проекти. Изключването от националния дефицит, това не е моята област. В следващите седмици този въпрос ще бъде разяснен в подробности от господин Домбровски той ще излезе, може би, с официална декларация или, ако искате, аз ще дойда после да разясня. Имаше и въпрос за държавната помощ за пристанища. Тук мога да кажа, че имаме нужда от разпоредби за прозрачност за предложенията за пристанищата. За това ще се борим защото така не само по-лесно ще контролираме държавните помощи, а и ще се стимулира по-доброто разпределение на публичните средства. Поне това е моята позиция. Аз лично смятам, че прозрачността може да реши доста проблеми и предизвикателства. Също зададохте въпроса за пътната безопасност, естествено, този въпрос винаги стои на първи план и ще продължава. Докато аз отговарям за транспорта, в поне в един момент ще се обърнем към въпроса за безопасността на велосипедистите и пешеходците. Не казвам кога ще бъде това, но ще е, го направим. Ще преразгледаме разпоредбите. Вероятно ще направим някои корекции в приоритетите и в е, метода, по който подхождаме за постигане на резултати. Надявам се това да ви удовлетвори, но не планираме да вършиме тази дейност 2015 година. Във всички случаи обаче ще отделим време за въпроса за пешеходците и велосипедистите. Uh... И, господин председател, първо трябва да си спомна какъв въпрос ми зададохте. Е, извинете ме, колегите ми записват въпросите. Mm, I don't really Uh, Надявам се, че правилно съм разбрала въпроса, но поправете ме, ако не е така. Ние сме за това таксата да се налага на основа изминато разстояние плюс комбинация с принципа замърсителят плаща. Сега тук при разстоянията всъщност се е, прилага принципа плаща потребителя. Размишляваме по въпроса за евровинетка. Трябва да кажа това. Евровинетка за леките автомобили, не за е, тежкотварните. Защото опита ни от тежкотварните беше много положителен. И може би ще се преодолеят някои предизвикателства, когато имаме възможност да наложим евровинетка. Нямаме нищо още подготвено, но така получаваме положителни сигнали от е, групи по интереси, потребителски групи от някои страни. Ако ви разбрах правилно, вие искате да заема позиция за, към германския подход е, за заплащането. Така ли е? председателя. Да, защото през 1992 година в, Германция, в Германия правителството искаше да въведе заплащане за тежкотоварните автомобили и да намали пътния данък. 1992 и 2004 се опитаха да направят това, но Европейската комисия го забрани. Сега принципа същия ли? Господин Крамер, сигурно няма да сте много щастлив от отговора ми, но аз определено считам, че трябва твърдо да застана зад принципите на договорите. Аз не съм юрист. Знам, че ако е, се стреми човек да заобиколи е, определена е, разпоредба, може да формулира хиляди текстове в съответните договори. Но този въпрос трябва да бъде отправен към юристите. Във всички случаи не следва чужденците да бъдат е, третирани по различен начин. Сега има и обратните твърдения, че по този начин е, биват ощетявани германците, но аз лично е, съм длъжна да защитавам европейското законодателство. Когато имаме ясен отговор от юристите, ще дойда и ще коментирам, защото има толкова много тълкувания и версии и различни варианти на документите, но нищо още така конкретно нямам на масата си. Председателят. Благодаря, благодаря е, за присъствието ви тук, благодаря за отговорите. Във всички случаи ще ви каним отново е, и благодаря за готовността ви да идвате. Е, госпожа комисарът, благодаря. Аз определено искам да инвестираме енергията си, е, познанията си, времето и средствата за пред предложения, които да бъдат приети. Така че помагайте ми да не губиме време и енергия. Благодаря. So, we will continue. I would like to ask you to sit down, please. Искам да ви помоля да вземете места, моля. А, който иска да обменя мнения, ако може да излезе извън залата. So, jetzt möchte ich, möchte ich Sie noch mal bitten, sich hinzusetzen oder den Искам да ви помоля още веднъж, е, заемете местата си, моля, или напуснете залата. Ние трябва да продължим. über den Implementierungsbericht hinsichtlich der Einführung. Продължаваме с е, презентацията на Европейската комисия за разполагане на интелигентни транспортни системи. Сега давам думата на представителя на комисията от генерална дирекция му. Заповядайте. Uh, thank you. Thank you, Mr. Mr. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Аз присъствах и на разговора ви с комисар Булт. Смятам, че е, фактът, че нямаше въпроси за интелигентните транспортни системи, се дължи на факта, че си ги запазихте за сега. Така че очаквам с нетърпение да чуя от вас и ще ви отговоря. Ще се опитам да се придържам към 15-те минути. Благодаря за възможността да ви представя пакета от документи за въвеждане на интелигентните транспортни системи. Плана за действие в тази е, сфера бе прият през 2008 година, заедно с предложения за директива в 20, с 24 целенасочени действия. После имаше известни промени, но това беше основната цел – Целта е да се осигури е, оперативна съвместимост на между... интелигентните транспортни системи, да се е, осигурят непрекъснати транспортни услуги и да има съгласувани действия на европейско ниво. В този момент беше ясно, че е, развитието на ИТС е много неравномерно в Европейския съюз. Някои области бяха много развити в това отношение, а други изоставаха с разработката и въвеждането на интелигентни транспортни системи. Съответната директива влезе в сила през август 2010 година и тя е пример за много бързата и конструктивна работа на двата със законодателя – т.е. парламента и съвета, които направиха всичко възможно тя да бъде прията бързо и да бъде един добър инструмент в тази област. Целите на директивата е да ускори разгръщането и използването на ИТС за пътен транспорт, но и свързването им с други видове транспорта, оперативна съвместимост и непрекъснатост на услугите в Европа. Основен елемент на тази директива, всъщност нека да ви припомня, че това е първата директива или най-много втората, която използва един нов инструмент, а именно делегираните актове. С тази директива се даде възможност комисията да приема делегирани актове за въвеждане на ИТС. И делегирането на правомощия към Европейската комисия за 7 години до 2017 година. Докладите, които ще ви представя, са всъщност съставляват един пакет за изпълнението на съответната директива и делегираните правомощия също се включва и един работен документ, който е за плана за действие за ИТС. Още един документ предоставяме, който съдържа анализ на комисията за постиженията на страните членки на базата на доклади, които те трябваше да предадат на комисията по силата на член 17 от съответната директива. Първо няколко думи за документа за изпълнението на плана за действие и след това ще премина към докладите за изпълнение на директивата. Плана за действие за ИТС е така, разписан в много големи подробности, т.е. там се обяснява какво се случва с тези системи и съответните 24 действия в 6 приоритетни области. Също така се разглежда как е, се е развила информираността за съществуването на ИТС, как е, те започват да стават основен елемент от транспортната политика в целия Европейски съюз. Също така поставяме и въпроси, които според нас трябва те първа да продължат да бъдат решавани, а именно да се е, отвори възможността за достъп до многомодални данни и необходимостта да се работи координирано е, за разгръщането на такива съчетани системи. финансирането също трябва да бъде централизирано или достатъчно изчистено, като се работи не само с механизма за свързване на Европа, но и програма Хоризонт 2020. Що се отнася до доклада за директивата, там целта е да се анализира как тя действа, колко напредък е постигнат и какво остава да се направи. И да бъда напълно искрена, инструментът е доста сложен. Още когато предлагахме директивата, бяхме наясно, че влизаме в е, технологически много бързо променяща се, развиваща се и е, деликатна област. И е, за това подходихме посредством делегирани актове, защото това беше единствения начин да работим в една толкова бързо променяща се среда. И посредством тези актове имаме добра възможност да работим с експерти от страните членки и с частния сектор в рамките на съвещателната група, защото директивата за ИТС не вменява задължително за въвеждане на подобни системи, но посредством делегирани актове се създават изисквания, които трябва да бъдат изпълнявани в момент, в който вече се въведат подобни ИТС и в някои страни членки е, имаше вече някакво ниво на развитие на подобни системи и това трябваше да бъде отчетено. Делегираните актове по наша оценка и по сведенията от е, частния сектор са били доста ефективни е, за постигане на спецификации в определени области и по този начин се споделя и е, отговорността за въвеждането на функционалности в системите. т.е. комисията вместо да работи изолирано от реалния свят, който се занимава с въвеждане на системите и ТС, ние възприехме един много добре усъразмерен е, съвместен процес – т.е. да предоставяме е, рамка за координирано е, разгръщане на ИТС в момента, в който вече се взема решение, че ще бъдат въведени такива системи. Тези 26 действия, е, предвидени в директивата, имат съответните технически спецификации, които се подкрепят и от страните членки, и от съответните индустрия, като целта е да се цифровизира и да се въведат наведения в транспорта. Има такива системи за паркиране на големи автомобили, за пътна информация и спецификация за електронното обаждане. Специално за така нареченото автоматично електронно обаждане, е, като е, услуга в аварийни случаи, парламента изиграва много голяма роля и е, сега има решение да се повиши, да се подобри действието на националните пунктове за създаване на това електронно повикване. Специални благодарности на госпожа Сеннайлова за нейната работа и поздравления за постигнатия резултат. Информация за трафика в реално време мога да с удоволствие да ви кажа, че е, през октомври пред, представихме е, тази система. Вече е финализиран текста и се надяваме в следващите няколко седмици да го приемем. Тогава той ще бъде изпратен на съвета и парламента по официален път. Един коментар по една друга тема, която не коментирахме. Това е резервирането на безопасни места за паркиране за големите камиони. Изрично бяхме помолени да направим това през предходната през предходния мандат. Обсъдихме въпроса и с страните членки, и с съответни представители на отрасъла. Предоставихме информация на Комисията по транспорт. Е, решението е, че за момента няма възможност да се работи в тази област. Затова за момента замразяваме идеята, но не казваме, че няма да се върнем към нея, ако от страните членки и от отрасъла дойде различна информация в посока на това, че има пазар, който ще даде възможност да се разработи такава система за резервации. И съвсем накратко, в момента работим а, за система за информационни услуги за пътувания. Това е най-голямото предизвикателство, защото става дума за съчетаване на огромно количество различна по вид информация и различни оператори. Започнахме с спецификациите тази година, срещнахме се с експертите от страните членки, колега от вашата комисия от секретарията също присъства, започнахме обсъждането на дефинициите. Искаме да се работи главно по многомодалните данни, за да може да се получава непрекъсната информация за мултимодалните е, пътувания, включително и новите начини за придвижване, като например споделянето на един автомобил от няколко пътника. ще използваме относително стабилната законодателна рамка на директивата за ИТС и ще работим с делегирани актове там, където се налага да се намерят нови технологични решения или когато възникват нови модели на мобилност. Такива се случват всяка година. Надяваме се, че тези делегирани актове ще допринесат за интегрирането на транспортните услуги и по-доброто използване на а, капацитета на транспортните системи. И освен това, това не беше приоритетна област в директивата, но бе формулирано като едно от 24-те действия в плана за действия. Освен това и е, отрасъла и страните членки поискаха това е да се е, разгледа въпроса с съчетаните системи, т.е. комуникациите също между транспортните средства и инфраструктурата. Когато е, приехме директивата, тези неща все още изглеждаха едно далечно бъдеще за сега, по което се работеше само в научни проекти. Но сега вече има много заинтересовани е, страни от индустрията, а и страните членки също искат да изготвиме стратегия или пътна карта за това какво трябва да стане е, в Европа, за да могат да се въведат такива съчетани интелигентни транспортни системи. В някои страни членки вече има проекти, е, други страни обмислят какво трябва да се направи, за да стане инфраструктурата по-интелигентна и до каква степен моторните превозни средства могат да си комуникират с инфраструктурата, за да се подобри капацитета на пътните мрежи. А също така и как да се използва възможността за свързаните МПС, колкото и парадоксално да звучи това, да се е, въведе нов баланс за използване на видовете транспорт, защото хората не са наясно, когато са в колите, че може би могат да ги оставят и да използват друг вид транспорт. Така че тези съчетани и интелигентни транспортни системи а, имат за цел да предоставят информация на потребителите и за различните възможности за транспорт. В доклада също се прави оценка на финансовите ресурси, които са използвани и от които има нужда. Спецификациите са изготвени доста наскоро и за съжаление още нямаме пълна картина за това какво ще е финансовото въздействие за разгръщането в широк мащаб на подобни системи но, както казах, е, благодарение на планирането в контекста на инструмента за свързване на Европа, там интелигентните транспортни системи са хоризонтална цел и в програмата Хоризонт 2020 ще можем да подпомагаме с страните членки по този въпрос, т.е. средства има от две страни. Съвсем накрая оглеждаме и къде са ограниченията на директивата. Най-вече фактът, че ИТС, макар и създадени за пътния транспорт първоначално, определено имат и своите хоризонтални проблеми, които трябва да бъдат решени. Всъщност едно от тях е достъпа и на личността до транспортни данни. Тук се поставя въпроса и за защита на данните. Ние винаги много сериозно се отнасяме към това, включително и при изготвянето на спецификации. Също така, плани... Е, обмисляме какво трябва да се направи за информационна и планираща система за много модален транспорт в Европа – е, коментираме в доклада също, че след като възможността комисията да работи с делегирани актове приключва в 2017, трябва да се обмисли възможността дали да не се ревизира директивата за ИТС и дали да излеземе с ново предложение някъде около 2016 година. Сега точно започваме с оценката на въздействието, така че за сега е рано да говоря по този въпрос. Благодаря. Вим е, Господин председателю, предполагам, че вече е време за въпроси и отговори. Да, разбира се, казва председателя. На първо място благодаря за ясното изложение от представителя на комисията. Групата на НП има увереността и надеждата, че интелигентните транспортни системи в бъдеще, които са чисти, новаторски, и умни ще позволят на Европа да постигне напредък. И че бъдещето на Европа ще бъде добре обслужвано от тези система. Но няма видимост за тези проекти. Може би не съм отварял необходимите сайтове и издания, но може би представителят на комисията ще ни каже нещо за рекламирането на тези системи. И така минавам към втория въпрос. Не се ли бави много Европейският съюз? Виждаме какво се случва в Китай и Индия. Те много бързо дръпнаха напред, що се отнася до новите проекти, до междусистемната свързаност. И вземането на решения в Европа може би е твърде бавно. А по въпроса за Галилей, програмата, каква е връзката между проектите за умните транспортни мрежи? Какво прави комисията? Какъв напредък постига там? Имам и въпрос за Google. Темата е много известна. Google участва всичко. Миналата седмица ние приехме една резолюция за Google и бих искал да разбера дали представителят на комисията може да коментира Google във връзка с тези системи и въпросите за личната неприкосновеност. Ние посетихме преди няколко седмици една транспортна компания в Нидерландия и видяхме, че много от камионите имат по пет стикера за таксуване при преминаване. Техническото развитие изпреварва законодателството, особено що се отнася до застраховането и носенето на отговорност. Технологиите се бавят, защото европейското правило се развива бавно господин Исмайл. Благодаря, господин председател, И аз благодаря на комисията за изложението по прилагането на тези разпоредби. Доста изводи бяха направени. Има и положителни коментари по тях. Имам въпрос. В хода на подготовката на докладите за изпълнението, ми направи впечатление, че информационните служби са казали, че не е необходимо да се предприема нещо допълнително по отношение на паркирането на търговските МПС-та. Мисля, че не е така няма достатъчно място за транзитно преминаващите превозни средства. Например, в Германия камионите се налага да се редят по банкета, просто защото няма къде да паркират, когато преминават водните пътища. Така че има нужда от доразвиване на интелигентни транспортни системи. Чуда се защо Европейската комисия е стигнала до заключение, че към момента не се налагат допълнителни мерки в тази област. Бих искал да получа отговор по този въпрос. Следващия оратор ще се изкаже на английски. Вие казахте, че искате да ускорите процесите на изпълнение и внедряване на интелигентните системи. Съгласни сме и ви подкрепяме. Казвате, че някои в райони в Европа развитието се случва много бързо, в други има забавени и се нуждаете от нашата подкрепа. На второ място говорихте за делегираните актове за ускоряване на внедряването. Кога ще видим първия делегиран акт? тъй като ние можем да окажем подкрепа само ако тя бъде поискана. И много важен въпрос за либералите. Какво ще кажете за защитата на данните и актуализирате ли информацията там, разпоредбите? Благодаря, господин председател. Благодаря за, на комисията. Искам един стратегически въпрос да задам по темата. От представането стана ясно, че въвеждането на ИТС в транспорта, както по отношение на услугите и инфраструктурата, е основен елемент от единния цифров пазар. И в дискусията с комисията и господин Шефкович става ясно именно това. И Въпросът ми е, е, включва ли се този въпрос е, в е, програмите за единия цифров пазар? И в такъв смисъл отразява ли се това и на законодателните предложения и на финансирането? Ако мога да дам един е, пример, в механизма за свързване на Европа има отделни пакети за средства по теми транспорта, цифрови технологии и енергията. Вие казахте, че има хоризонтални приоритети и е, знаете, че когато се съчетават две, е, два приоритета, имате и съответни бонуси за финансиране. Та, когато подобни дейности сега дали ще се съдържат в транспорта или в действията за цифровия пазар, това ще се случи ли? И накрая, кой се занимава с интегрирането на тази на тези системи в единия цифров пазар. А, и понеже става дума и за инфраструктура, инфраструктура и за услуги, кой ще е, е така шапката и на двете? Как, е, как ще се интегрира действие от транспорта в единния цифров пазар? Сега коментира се Google, който всъщност е, работи по цифровизацията предимно, но не е само Google, има и много други. И е, политиката за ИТС е една, така да се каже, автономна политика, но не е ли прекалено изолирана от политиката за цифровите технологии в, ин, в институциите? защото от е, всичко, което чух, е, не видях е, нищо в този смисъл за връзка между двете, нито по отношение на техническите въпроси, нито по отношение на финансирането. Значи как ще се интегрират всички дейности по транспорта в общата политика за дигитално развитие в Европа? Благодаря, господин председателю. Благодаря и на комисията за доклада. Посветен на директивата и преминаването към политическия дебат. Изложението на комисията ми се стори твърде формално и а, абстрактно. Предвид економиката и пазарите в Европа, няма доста приемственост. Имаме а, мерки на парче и става ясно, че наистина няма свързаност между тези елементи. Днес, например, ние обсъждахме евровинетките и другите такси, приложими при преминаване по сухопътната мрежа и други мрежи и няма съвместимост между мрежите. В четвъртия пакет от мерки за ЖП превоза имаше доста спорове за сигнализационните системи а, и куп други технически въпроси. Без споменато и още нещо – имаме затруднения и в е, интелигентните транспортни системи ETS. Ние използваме тези системи на много места в Европа. Имаше едно изслушване за таксите по магистралите. Много хора се изказаха и много убедително говориха за това, че всяка от системите, френската, немската или италианската, е единствено практичната, добрата и умната. И това се превръща в голям проблем в Европа. Мисля, че е крайно време да се заловим с същината на нещата. Същото е положението и с инвестициите. Над 8 милиарда евро са вложени в Галилей. И както Доминик може да каже, Гвиана е една територия извън Европа, показва, че може да постигне пълно покритие. Това са сателитни връзки и информация. Оказват на населението къде, какви посеви да има. Това са технически възможности и те доказват колко е важно комисията да се сработи с експертни групи в държавите членки. Може би трябва да сформираме група на основните производители, като Сименс, Бомбардие и други такива, които могат да дадат добър пример за работата на един консорциум. Например, да вземем Airbus. Те нямаше да могат да се конкурират с Boeing, ако нямаше едно такова съгласувано действие от страна на европейските производители. Трябва да си дадем сметка, че разнобоя в системите води до решение на парче. Трябва да обединим усилията. Обсъждахме и климата днес. Е, там също се работи на парче. говорим за, по различни теми и няма съвместимост. Говорим за Лима, високопарно, а какво трябва да направим по отношение на климата? Да работим по места. Защото въглероден диоксид се произвежда, има емисии, само защото колите няма къде да паркират. Извинявам се, че използвах толкова много време. Председателя, удоволствие бе да ви слуша човек. Следващия оратор. Благодаря на представителя на комисията. Моят проблем е сходен с това, което говори колегата току-що. Тоест, в момент на бюджетни економии ние като че ли изоставаме в Европа, бавим се. Не е лошо да знаем, че имаме много познания в Европа, примерно в автомобилната индустрия, отлична инфраструктура, но твърде много предприятия е, отиват и гледат навън, е, за да изпитват своите постижения в Штатите, в Индия, в Китай, а не в Европа. И сега комисията иска да управлява или да менажира процесите по-добре, но не смятате ли, че има е, юридически е, законодателни пречки, които трябва да бъдат е, премахнати, за да могат иновациите да се случват тук в Европа. Е, смятам, че има чисто законодателни пречки, които пречат на предприятия да, да осъществяват тази дейност тук. А що се отнася до интелигентните транспортни системи, къде се намираме ние спрямо Китай или Индия, например? Благодаря, думата има Дитър. Благодаря, господин председател. Аз също имам въпрос за представителя на Европейската комисия. Интересувам между системната връзка между Белгийската транспортна система при издаването на билети. Има ли някакви спецификации? Разработвате ли ги? Приключвате ли вече с този въпрос? Госпожа Селенова благодаря, господин председателю. Благодаря и на комисията за представянето на доклада. Благодаря за това, че ме изпоменахте в своето изказване. Имам един коментар – който е свързан с скоростта ни на работа. Работим доста наситено. От три години вече имахме доклад по собствена инициатива на комисиите Еко и Транспорт заедно с мой съд докладчик разгледахме различни аспекти по подготовката на инфраструктурата. Работата бе изключително сложна. Сътрудничеството между Либе и Имко бе доста дейно, това трябва да го подчертая, тъй като тези системи вече са прияти от обществеността. Дори в областта на защита на данните, нещо, което не е обхванато. Ние в Европейският парламент подкрепихме а, системите за електронно обаждане, разяснихме на обществеността колко полезни могат да бъдат тези системи ще засегна и още един въпрос, свързан с участието на държавите членки. Те самите трябва да се подготвят за внедряването на новите системи и искам да благодаря тук на всички колеги за положените усилия. Председателя, благодаря. Имаме още един човек в списъка с въпроси и това са моите въпроси. Първи въпрос за паркирането паркирането на тежкотоварните МПС-та. Когато представители на тежкотоварните превизи от Германия се срещнаха с нас, те казаха, че са против това, защото има 20 000 парко, има 20, нужда от 20 000 парко места за пътнически превози и представителя каза, че е против тези изменения, тъй като те биха изопачили цялата система. Но много важен е аспекта безопасност и ми е интересно да чуя каква е вашата позиция. А, защото според мен положението ще се влушава. И на второ място, ако сравните скоростните влакове с самолетите, ще установите, че има огромни разлики по отношение въздействието върху климата. Аз бих почел да се ползват по-често влаковете, но системите за скоростния ЖП превоз в различните страни са много различни. Те би трябвало да са съвместими. В а, Штати Астон и Сименс се конкурират, но нито една от двете европейски фирми не успя да спечели договор. Е, има интерес към диверсификацията, но това, което установяваме в ЖП превоза е, че няма влак, който да може да пътува по всяка от е, мрежите. Това е хубаво за производителите, но не е добре за нас. И още нещо. В Германия имаме голям брой различни системи а, за издаване на билети изисквания за билетите. Понякога се купува билет от а, автомат, понякога трябва да размените билета, защото след това ще се качите на автобус и така нататък. В Германия цените а, за промяната на вида транспорт също скочиха. А би трябвало да имаме съвместими системи за издаване на билети в Европа. Мисля си, че това би било добре. Имате 10 минути за отговор. Благодаря, господин председател, и благодаря на всички за въпросите. В 10 минути едва ли ще се вместя, но високо ценя това, че сте толкова дейни. То доказва, че вас изключително много ви вълнува и ТС системата. Нещо, което споделяме с вас. Ще се опитам да групирам въпросите и да видим доколко добре ще се справя с времето. Най-общо казано, а, по първия въпрос подкрепата за ETS системата и видимостта. Това, което се случва през последните няколко години е по отношение на по-голяма яснота в представенето на транспортната инфраструктура и мрежи в Европа, е, че интелигентните системи трябва да са неделима част от нея. А, това е заложено и в член в регламента за транспортните мрежи в Европа. Когато е- инвестициите в инфраструктурата се обсъждат, ние не би трябвало най-напред да пристъпим към изграждане на неинтелигентната инфраструктура и след това да надградим. Това не можем да си го позволим, по-скъпо е. Затова много се надяваме, че с а, развитието на европейските транспортни мрежи през сегашния финансов период а, ETS ще се превърнат в по-масово явление. Имаме информация за тези проекти на сайта си. С удоволствие ще ви предоставим нашите издания за да докажем, че наистина има доста налична информация. Имаше и въпроси за електронното таксуване при преминаване по магистралите, технологии основани на Галилей, пак във връзка с ETS. Електронното таксуване по пътищата е уредено в друг пакет от законодателни а, мерки и решения. И това е една тема, която продължава а, да се наложи по начина по който бихме искали. Когато имаме единна електронна система, която може да бъде взаимосвързана в цяла Европа и не се налага камионите, и в някакъв момент, разбира се, и личните превозни средства а, да преминават от една система в друга, ще е хубаво, но въпросът е сложен и ние го обсъждаме не само с държавите членки, но и с отделните групи заинтересовани лица. Изключително е сложно и госпожа Мейсън попита как може парламента да помогне. Ние се нуждаем от вашата подкрепа, за да налагаме това виждане, за да улесним преминаването а, по пътната, пътните системи в а, Европа. А по отношение на паркирането, безопасното и сигурно паркиране, това бе въпрос, който зададе и председателя. Нека припомня тук, че онова, което е заложено в директивата е най-вече решение за безопасността и сигурността на паркирането, наличието на информация за изградените паркинги и едва на второ място се разглежда възможността за резервации. Делегираният акт за информационната система е, е наличен. Европейската комисия подпомага държавите членки, за да могат те да вземат решение за а, единен европейски портал, в който да се съдържа информация за паркоместата и да има достъп до тази информация. Даваме си сметка, че наистина остава и въпроса за капацитета на тези паркинги, но ако имаме една добре функционираща европейска информационна система за паркоместато, то капацитета ще бъде освояван по по-добър начин. Това, което ни казват държавите членки, че те имат празни паркинги на някои места и претоварени паркинги на други но ние трябва да разчитаме на политиката на държавите членки по отношение управлението и организацията на паркингите за тежкотоварните МПС. Бих искала също така тук да припомня, и това е в отговор на въпроса, имаме три или четири делегирани актове, които са прияти. Работи се в момента по петия Господин Рике зададе въпрос за това доколко е интегрирана ETS системата в стратегията за цифровизация. Това бе част от а, инициативата за цифровизация от предходната комисия и в сегашната рамка обсъждаме и почти приключваме работна програма за едната година, която вие също ще получите съвсем скоро. Тази, този документ включва и законодателно предложение за достъп до данни за пътуване и пътникопотока, което пък ми припомня, че имаше и няколко въпроси за различната скорост на развитие в Европа и други части на света. Някои от вас също така казаха, че европейското право блокира напредъка, технологичния напредък. Трудно ми е да коментирам това, но мога да кажа, че при преглед на изключително деликатните технически а, сектори, като ETS, трябва да вземем предвид много деликатни въпроси, например защитата на данните. Имаме делегирани актове, съветвахме се с надзорния орган за защита на данните, а що се отнася до съгласувано с работата на системите. Имаме експертна група, целева работна група, която работи по защитата на данните и надежността им. И въпросът е значим, особено, що се отнася до носенето на отговорност при презгранични пътно-транспортни происшествия. Така че а, не бива най-напред да внасяме законодателено предложение, да обсъдим а, всички възможности, да сложим всичко на масата и да обхванем всички важни елементи, когато говорим за внедряване на взаимосвързани системи. Толкова много са темите, които а, се предлагат от заместник председателя и комисаря Етингер а, в областта на цифровизацията. Толкова много въпроси чакат решения и те имат отношение към транспорта и интелигентните транспортни системи. Например, въпроса за трансграничния достъп до услуги – той частично е свързан и а, с зададения въпрос от а, председателя. Тази тема, тема трябва да бъде анализирана. А, тя е свързана и с а, въпроса за издаването на билети, за получаване на услуги по време на пътуване, възможности за пътувания, за закупуване на билети. Ние в момента почти приключваме подобно законодателно предложение. И на последно място, но не по значение, искам да кажа нещо за достъпа до информация. Бе даден пример с Лондон тук по-рано в хода на обсъждането с комисаря. Но в Лондон те решиха, що се отнася до транспорта, да предоставят информацията за пътуване, така че информация за пътуване в обществен транспорт сега е напълно достъпна. Това означава много сериозна разработка и предоставяне на огромни масиви информация за услуги. Ние не предпочитаме да предоставяме цялата информация на всички а, напълно свободно, но в същото време знаем, че някои от затрудненията, които съществуват във връзка с пътуването из Европа, могат да се дължат и на факта, че има определени сектори, в които няма готовност за обмен на данни за пътуванията. И ето точно това се стремим да решим с а, това предложение законодателен акт. А що се нася до електронните обаждания, а, това е едно доста сложно предложение. Има и забавяне, но на държавите членки има необходимо време, за да могат да го преведат в изпълнение. Имахме а, примера на първата съгласувана система в транспорта, там където информацията се предава от превозното средство през инфраструктурата до път на помощ, когато възникне необходимост от намеса. Благодаря. Благодаря, председателя. Благодаря за вашето изложение, благодаря и за отговорите, които дадоха. С това приключваме с този дял от заседанието. Има малък прием за коледа. Отвън всички сте поканени. И днес след обед в 3 часа ще продължим заседанието, където ще обсъдим източноевропейските връзки. Приятен обед!